Председателят. Много ви моля, вземете местата си, колеги. Добре дошли на пленарното заседание. Часа е 3 и 3 минути. Както винаги този часовник закъснява. Така че трябва да започнем веднага нашата работа. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu. Започвам. Продължаваме сесията. Прекъснала работата си на 22 октомври 2010 година. Протокол и текст. Протокола от от протокола от 21 е на разположение. Има ли някакви съображения или забележки? Протоколът е приета. Сега няколко, няколко съобщения. Нямам превод. Нямам превод. Uh, така. Аз питах дали има възражения по протокол от 21 октомври. Имате ли някакви забележки? Не. Протокола е прият. Сега съобщенията на председателя на 6 ноември в Москва един журналист е бил пребит. Ние трябва да осъдиме този акт и бихме искали лично президента Медведев е, да е, поеме ангажимент е, за разследване на случая. Надяваме се, че разследването ще, ще приключи бързо и резултатно. На, на 1 октомври се състояла демонстрация на пазара в Москва, не е имало намеса на полицията, така че ние се надяваме, че това е един знак за демократизирането на а, на а, в, а, на демократизирането на обществения живот в Москва преди няколко дни в а, Багдад е, е имало религиозни, край, крайно рели, рели, религиозни дейци са извършили насилие в джамия. В Стокхолм ще бъде връчена Нобеловата награда на мир. Китайските власти се опитват да предотвратят присъствието на официални лица. Правата на човека са нещо пред което е в основата на нашите ценности и за това ние ще бъдем представени в Норвегия, от ръководителя на мисията на Европейския съюз. Колегата Берлингер иска да вземе думата по процедурен въпрос. Е, няколко дни след е, наводненията, които е, опустошиха района на Венеция, доведоха до това, че пострадаха 150 хиляди човека.